Buongiorno. Buongiorno. Добър ден на всички. Откривам заседанието. Компетентните органи на Португалия представиха искане за снемане на имунитета на Хосе Мануел Фернандеш в рамките на наказателно процес, започнат от следствения отдел в град Порто. Това искане е отнесено към правната комисия на парламента, която има правомощия по този въпрос. Дневния ред за тази сутрин включва общо разискване, равенство между половете, жените в управителните съвети. Давам думата на една от авторките на въпроса, госпожа Гарсия Перес. За две минути, заповядайте. Благодаря, господин председател. Липсата на представителство на жените в различните сфери на обществения живот, економически и социален, е симптом на общество, в което няма равенство, от необходимостта да има по-голяма равнопоставеност между мъже и жени. През 2013 нашият парламент е, взе отношение по предложението на комисията за представителството на жените в управителните съвети, като е, поиска да се въведат задължителни квоти за участието на жените в управенител съвет, за да можем да бъдем равноправно представени в економическия живот. Пет години минаха, но в съвета това предложение е блокирано, защото държавите членки не могат да се споразумеят за създаване на една по-справедлива Европа и да могат жените да бъдат представени във всички сфери на обществения живот. В Испания трябваше да се промени правителството, за да се промени отношението на съвета и най-после да има а, напредък в тази област. Искам да благодаря на госпожа Юрова, която прави всичко възможно и ще направи всичко възможно да постигнем тази справедливост и това равноправенство до края на нашия а, мандат. Защото жените трябва да бъдат представени равноправно в економическия живот, защото трябва да има равноправни шансове парламента е, и моли румънското председателство да направи едно усилие, за да направи всичко възможно, както това бе направено в Испания, жените да могат да участват в е, общественият е, живот, за да може Европа да бъде по-справедлива и по-равноправна. Благодаря, госпожа Хаутала. Благодаря, господин председател. Смятам, че е, е много важно да стигнем до заключението, че няма каквато и да била причина да не приемаме тази директива от 2012 година, която а, включва задължение а, компаниите, лисвани на фондовата борса, да а, включват минимум 40% от всеки пол в своя правителен съвет. Много се изненадвам, че има държави членки, които все още се позовават на субсидиарността. Не разбирам защо го правят. Има много европейски фирми, които работят не само в цели Европейски съюз, но и извън Европейския съюз. Освен това, когато говорим за многообразието и за равнопоставеността между половете, този тип задължения за дружествата променя техния подход в целия свят. Да не говорим, че няма каквито и да било причини да не се назначават жени. Има компетентни жени. Много често просто Става дума за поведение на една култура, доминирана от мъжете. И за това често жените остават невидими. Имало, имаше достатъчно време държавите членки да действат по въпроса а, на доброволния принцип, но ето през 2017-2018 година жените бяха само 23,6% от членовете на правителните съвети на най-големите фирми, листвани на борсата. От 7,4% до 43% е а, а, разликата между различните управителни съвети, нещо, което показва колко а, сериозна е колко необходима е тази мярка. Затова призовавам румънското председателство да предприеме съответните мерки, за да може преди да стигнем до изборите, да можем всички убедено да заявим, че Европейския съюз се бори за една корпоративна култура, в която жените и мъжете са равнопоставени. Сега давам думата на съвета и държавния секретар Чиот. Госпожи и господа депутати, госпожо комисар Юрова, за мен е огромно удоволствие, че присъстваме заедно на този дебат. Искам да кажа, че Равенството между половете е в центъра на виждането на съвета за Европа. Ангажираността на съвета към равенството между половете намира отражение в различни решения и законодателни актове, разработени и, и с парламента. Нека да ви напомня социалния стълб, обявен през ноември 2017 година. Равенството на половете заема централно място в този документ. Цитирам. Равните възможности между мъжете и жените трябва да се насърчават във всички области, в това число участието на пазара на труда, при условията на назначаване и професионалния път. Мъжете и жените и имат право на равно заплащане за равен труд. Този ангажимент е в духа на договорите и съществуващото законодателство. На този въпрос не бива да се пренебрегва, независимо от постигнатия огромен напредък през последния половин век. На практика равенството ни обягва. Ще ви дам пример все още има разлика в заплащането в Европа. Средната разлика е 16,2% според Евростат и брутното почасово заплащане на жените е по-низко, отколкото на мъжете. Това, разбира се, не е равенство. Ние ще предприемем мерки под формата на редица решение на съвета, за да изпълним обещанията в социалния стълб. Това предполага решителни действия от името на комисията с законодателите и държавите членки. Госпожи и господа депутати, днес ни помолихте да коментираме предложението на комисията за директива за подобряване на равен баланса между половете в управителните съвети. Знаете, разбира се, че за съжаление има блокиращо мълцинство в съвета. Последното заседание по въпроса се проведе по време на Малтийското председателство през 2017 година и от тогава предложението не е обсъждано от съвета. Към момента досието е блокирано. Независимо от това, има консенсус в Европа за необходимостта от подобряване на равенството между половете в управителните съвети. Подходите на държавите членки е различни, но принципа не се оспорва. В този дух румънското председателство има за цел да улесни дискусиите на ниво съвет, за да се е, види какви възможности има да постигнем напредък предложението за директива за по-добър баланс между личния и професионалния живот е повод за повече оптимизъм. Споразумението между парламента и съвета доведе до временно споразумение на трилога на 24 януари. Това беше възможно и благодарение на напредъка, постигнат по времето на австрийското и българското председателство. Улесняването на баланса между личния и професионалния живот е много важна част от политиката по заетост. Трябва да, да помогнем на гражданите да съчетават професионалния и личния живот. Това е още по-важно в контекста на демографските проблеми и промените на пазара на труда. От една страна, трябва да направим така, че високо образованите, високо квалифицирани жени в Европа да могат да се възползват от възможностите на пазара на труда. Това е въпрос не само на равни права, но е и економически обосновано. Европейските жени трябва да могат да раждат деца без да се налага да избират между децата и професията. Най-често това решение, тази дилема стои предимно пред жените. Дилемата ще се премахне, ако се предоставят равни права за мъжете и жените. Междувременно необходимо е да се да се зачита разнообразието на правните системи. В Европа не може да има еднотипен подход, още по-малко в областта на семейното и трудовото право. Има значителни разлики в режимите и традициите. Трябва да зачитаме принципа на субсидиарност. Това бяха част от проблемите, които обсъждахме в контекста на директивата Баланс между личен и професионален живот. Радвам се, че намерихме решение, което повдигна стандартите, но осигурява гъвкавост. Благодаря на парламента за сътрудничеството. И благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Чот. Сега думата има комисария Юрова. Благодаря и за присъствието. Заповядайте. Господин председател, дами и господа, искам да благодаря на Европейският парламент за това, че обсъжда днес този важен проблем за равнопоставеността между мъже и жени. Много доб... благодаря за това, че подкрепяте предложението на комисията за налагане на равнопоставеността в представителността на жените в управителните съвети на големите предприятия. Аз съм много горда с постигнатото от всички нас и за приключването на работата по пакета за баланс между личния и професионалния живот, както в, пос, в, в последният последните изследвания на Европейският институт за равнопоставеността, резултатите са много положителни. Но развитието е много бавно, независимо от всички положени усилия и това а, не ме радва. Все още а, равнопоставеността е най-ниска в раз, разглеждайки другите показатели на а, равнопоставен. Но присъствието на жените в управителните съвети е от голямо значение и е преимущество както за самите предприятия, така и за обществения живот. Жените продължават да се борят срещу бариерите и препятствията, които се поставят през тях, що се отнася до достъпа до управителните съвети. Въпреки, че има а, напредък в тази област. Но ако жените присъстват по равноправен начин в тези структури, това ще създаде една система на снежни топки и ще доведе до много по-голяма равнопоставеност в цялото общество също така законодателството, което предложихме, е законодателство, което има неутрален ефект. Става, става, става дума за равнопоставеност при еднакво образов, образов, еднакъв образователен ценз и е, при еднакви условия. Разбира се, държавите членки могат да предприемат допълнителни мерки за достъпа на жените до управителните съвети. Някои държави членки отбелязаха напредък, просто защото приеха законодателство в тази област. Държавите членки, които не са приели законодателство, отбелязват стагнация в тази област. Още веднъж искам да благодаря на Европейският парламент и да благодаря на държавите членки, които ни подкрепят по този път. Мога само да повторя вече казането. Пред, предло, предложението, направено от испанското правителство, ще отбележи голям напредък. Аз неодавна се срещнах с министър-председателя на Испания и мисля, че предложението на Испания ще има отражение и ще повлияе на държавите членки, които все още не са предприели необходимите мерки. Надяваме се, че румънското председателство ще не прави всичко възможно, за да деблокира това досие в съвето и и по време на съвета през юни ще бъдат обсъдени мерките за постигане на равноправие при е, възнагр... за възнаграждението между мъже и жени, нещо, което е недостойно за Европа все още като ситуация. Благодаря ви. Благодаря на комисаря. Сега ще изслушаме становищата на политическите групи. Няма да приемаме въпроса с синя карта, тъй като нямаме време. От името на НП госпожа Козловска Раевиц. Две минути. Благодаря много, господин председател. Госпожо комисар, дами и господа, И слушах казаното до тук и изглежда, че всички сме съгласни. Парламента, комисията, председателството, всички подкрепят тази директива. И освен това, няма държави членки, които поставят под въпрос целите на тази директива. Затова мога ли да попитам защо тогава не се е, е, приела тази директива все още. Има държави членки, в които присъствието на жени в управителните съвети на листваните на борсата дружества е само 7%. Цитира се субсидиарността. Предполагаше се държавите членки да въведат мерки, които да променят ситуацията. Не мисля, че който и да било, който се радва на здрав разум, може да каже, че пропорция 7 към 93% е нещо здравословно. Когато няма постигнати резултати на ниво държави членки, е очевидно, че са необходими мерки на европейско равнище. Подкрепям тази отлична директива изготвена от комисаря Рейдинг и мисля, че е крайно време да имаме яснота. А кои са участниците в, бор... в управителните съвети на дружествата и как се подбират те? Много често номинациите се основават на а, това, че става дума за познат човек, а, лоялен, а не на уменията на човека. А, друг важен въпрос е равновесието между личния и професионален живот, където също е необходимо да се предприемат мерки. Председателството трябва да бъде поздравено за резултатите от тристранния диалог който беше проведен наскоро и очакваме положително гласуване. От, От името на социалистите и демократите, две минути. Благодаря. Господин председател, госпожо комисар, имаме нужда. Ние имаме нужда от компетентни работливи мъже и жени, които да управляват фирмите. Пред няколко години комисията направи предложение, парламента реагира бързо. Ние бяхме наясно с необходимостта от много разумни критерии за напредък. И е, проучихме примера и на други страни. Кои страни са приели мерки, кои страни са предприели доброволни мерки. В парламента ние положихме усилия за да приемем обективни критерии. Отбелязахме също така, че с доброволните мерки не се постига напредък. Е, имаме нужда от санкции. Равенството това е заложено в ДНК-то на Европейския съюз и с благодарение на Европейския съюз е постигнат напредък в толкова страни. Това е полезно за економиката в държавите членки, полезно е и за мъжете, и за жените. И какво се случва? Много страни чисто и просто се крият зад нормативната база. Но какво е нормативната база? Само нези страни, които не са постигнали напредък, са нези, които се крият зад нормативната база. Румънското председателство усигу даде стимул и привлича вниманието върху факта, че има държави членки, на които трябва да се обърне внимание. Кои са тези страни? Унгария, например. Ние анализирахме ситуацията там. В фирмите в Унгария има отстъпление. Призовавам председателството на съвета да посочи с пръст тези страни, да се види какво са постигнали и след това, ако е необходимо, да се гласува в съвета, защото Европейския парламент е обединен за своята много ясна позиция. Аз съм сигурна, че това е предложението, което искате да бъде одобрено. Госпожа Вишневска, благодаря много. Е, това е много важен въпрос. Ако вземем предвид индекса за равнопоставеността между половете, става ясно, че жените са значително по-слабо представени в управителните съвети на дружествата и на високи управителни позиции в дружествата. Защо? При положение, че жените са добре образовани, имат желание да работят, имат амбиция и съвсем определено може да се каже, че нито са по-малко талантливи, нито по-слаби от мъжете. Тогава защо има толкова малко жени на високи постове в дружествата? Според мен, основната причина тук е, че кариерата на жените върви по-бавно – те искат да бъдат високо ценени и на работа, и като майки. Те искат да бъдат добри майки, искат да се грижат грижат за децата си и за това напредват по-бавно в кариерата. В такъв случай, какво можем да направим, за да увеличим броя на жените на високи позиции и в управителните съвети? без обаче да се действа по изкуствен начин, чрез директиви. Ами, според мен е най-добре да се предложат решения, които да позволят на жените да комбинират е, частния и професионалния живот. Необходими са такива решения, които да гарантират е, добро равновесие. Това е единственото решение. И така ще постигнем много по-добри успехи. Евростат дава данни за сериозни различия между заплащането, което получават мъжете и жените средностатистически. Има страни, в които разликата е огромна. За щастие, Полша е една от страните, в които разликата е, е сред най-малките и наскоро все повече жени получават позиции в бордове. Госпожа Билбао Барантика, Алде, две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за усилията, които направят. Но предвид съдържанието на тези въпроси и блокирането в съвета, искам да помоля европейските правителства за три неща последователност, визия за бъдещето и смелост. Последователност, защото непрекъснато говорим за интелигентно развитие, а за економика на интелигентността, а всъщност не позволяваме на половината талант в света да бъде а, полезен и ефективен не, не позволяваме на жените да станат членове на съветите, на, на центровете, където се вземат а, решения. Но нека гледаме нещата от а, гледна точка на економическата ефективност, след като ни е страх да ги разглеждаме от гледна точка на справедливостта и на равноправността. Визията за бъдещето. Нека, нека да се опитаме да бъдем конкурентоспособни. Но, както казахме, всичко, кое е демократично, може да бъде и економически ефективно. Нека да бъдем смели. Много мъже мъстят по, мис, по мъжки, когато виждат, че това досие е блокирано. То просто не знаят какво, какво губят от от това, че не участват в семейния живот, от това, че не се занимават с децата, с възрастните, че не превръщат една ипотека в истински дом. Ако те се заемат с тези неща и вече не ги е страх от това, ще се доближат до чувствата, ще усещат, ще разберат много неща. Защо И аз съм абсолютно убедена, че ако има един свят, в който мъжете си дадат такива цели и ги постигнат, този свят ще бъде по-добър. Госпожа господин Ортасон. Благодаря. Много е важно да разглеждаме този проблем и да деблокираме тази директива, тъй като по време на целият мандат директивата беше блокирана още от 2012 година. 40% квоти на жени, участващи в управителните съвет, е от огромно значение, защото това е от огромно значение за развитието на економическия модел. В... И се отчитат успехите на предприятията, в които има 40% жени в управителни съвета. Първо, справедливостта и равнопоставеността на половете е записано в договорите. И второ, целта е жените да бъдат 43% в управителните съвет, но също времено успяваме да констатираме, че има много големи разлики между държавите членки, между Норвегия и между други страни. Едно е обаче да има справедливост и равнопоставеност на жените в управителни съвет, друго е те да бъдат овластени и да могат да управляват предприятията. От 2013 година Европейският парламент а, изисква да се налагат санкции на предприятията, които не се съобразяват с заложеното в директивата. Но бих искам да кажа, че комисията и съвета трябва да направят нещо. Ние очакваме добрите новини, за да може този текст да бъде финализиран до края на нашия мандат. От името на ГУЕ, господин Ек. Благодаря, господин председател, дами и господа. Защо само 24 от 400 по длъжности в управителните съвети са заети от жени. Равенството на половете е все още непостигната цел в Европейския съюз и това е срамно. От 500-те най-големи фирми в света, само в 3% главният изпълнителен директор е жена. Но факта, че през 2019 година все още обсъждаме този въпрос, не ни прави убедителни. А, има мнозина, които се опитват да върнат часовника назад а, и смятат, че мястото на жената е в кухнята и да ражда деца. Трябва ли да чакаме 40 години? Толкова ще отнеме, ако няма задължителни мерки, докато жените в управителните съвети стигнат до 40%. Светът не е само на мъжете, а на всички полове. Онези, които са против жените, са онези, срещу които трябва да бъдат насочени усилията. Госпожа Паркър от СПД. Жените в управителния съвет е снисходително към онези жени, които са стигнали до върха със собствените си качества. Унизително е за една жена да бъде избрана заради това, че е жена. Квотите говорят за това, че не сме способни да постигнем успех. А как стоят нещата с жени на по-низки длъжности? квотите не, не дават повече възможности, нито пък водят до по-голям брой ръководители. Независимо от това, че Норвегия въведе квотите, преди 10 години само 7% от жените са на ръководни длъжности. Къде спират тези квоти? Първо квоти между мъже и жени. А какво да кажем за недостатъчното представителство между жените? Можем непрекъснато да категоризираме и да определяме квотите. Боя се, че това е допълнит още една намеса от страна на Европейския съюз. Фирмите трябва сами да избират кой да ги ръководи, но по член 6 от директивата се, са предвидени санкции, раз, ликвидиране на фирми, които не спазват изискванията за квотите. Квотите не решават проблемите с неравенството. И те, са, те действително водят до противоположни резултати. От името на НС господин Шолтек за 2 минути и половина. Виждам, че феминистката лудост продължава да се развихря. Искаме да превърнем жените в мъже, искаме да превърнем мъжете в жени. Не знам това някакво заболяване ли или какво. Или просто трябва да се смеем, както в онзи случай, в който гласувахме за жените в селското стопанство – които са пастири. Смешно е. Но когато говорим за управителните съвети, направо си е страшно. Я по-добре някои мъже в съветите да се обявят за жени и така да се постигне равнопоставеност между половете. Въпросът е сериозен. Нормите в Европейския съюз, разбира се, се изготвят само от Европейската комисия и парламентът винаги се съгласява. А по някой път, ако нормите са особено лоши, парламентът ги е изготвил. Това са норми, които се месят и в предприемачеството, и в суверенитета на държавите членки. Този тип мерки са безсмислени безполезни и все става дума за иммигранти или е, за хомосексуални или за феминистки, които се смятат за по-добри от обикновените граждани на Европа. Резолюциите на парламента са все в тази насока. Не може да се реформира Европейския съюз, затова хайде всички да напуснем Европейския съюз. Това е призива ми към всички да последваме примера на Великобритания и е, да покажем, че Европейския съюз не е такъв, какъвто са го мечтали неговите създатели. Добре е да няма граници, чудесно обаче да не се меси, ако обича, в правата на семействата и да не сменя а, е, традиционната роля на жените. Всъщност трябва да се а, е, бори и за гладка администрация Европейския съюз, а не да ни се меси в живота. Надявам се, че ще доживея това да се случи. Благодаря. Казах, че няма да приемаме изказвания с синя карта. Госпожа ще една минута. Позволете ми, каза господин Сошняш, да обясня нещо. Моля ви, съсредоточете се. Заключенията ви са грешни, защото тръгвате от грешна посока. Казвате, че жените имат едни и същи квалификации с мъжете, но това всъщност не е вярно. След това се оплаквате, че няма равнопоставеност в управителните съвети. Смятате, че това е някакъв вид конспирация, патриархата, който спира жените, им пречи да стават членове на управителните съвети. Но погледнете как се развива економиката. Ако жените не се интересуват от тези работни места, най-вероятно е защото нито са квалифицирани, или не са квалифицирани, или не се а, вълнуват от подобна кариера. Жените живе, живеят по-дълго от мъжете тогава как да компенсираме мъжете за това, че живеят по-кратко? Пазарът ясно е, заявява за какво става дума. И политиши. И слушахме всички политически групи. Сега думата има госпожа Шойдрова. že zastoupení žen na důležitých místech Виждаме, че представителството на жените във важни постове не съответства на факта, че жените са половината от населението. Жените е, много са малко жените в големите предприятия, котирани на борсата. В Чешката република те са само 9%. Заедно с това обаче жените имат същото образование, те са повече от половината от висшистите, имат същите амбиции и способности, не независимо от това, липсват жени в управителни съвети. Това заради, това заради факта, че жените имат роля, която не може да бъде заместена а именно майчинството. Сами квотите сами по себе си няма да дадат възможност на жените да ускорят кариерата си. В този смисъл аз смятам, че е много важно съветът да приеме директивата за съчетаване на личния и професионалния живот за да се постигне консенсус по този въпрос и за да се, и за да се постигне споразумение между държавите членки. Какво пречи, колеги, на държавите членки да приема тази директивата на национално ниво? Отправям този въпрос към испанските колеги. Те казват да приемем директивата, но всъщност Именно испанското правителство блокира тази директива. Колеги, вашето прогресивно правителство трябва да приеме тази директива. Моят апел е към Европейската комисия и различните институции да дадат примере. Госпожа Гутелан за една минута. Госпожо комисар, господин председател, повече от 50% от младите с висше образование са млади жени, които имат компетентността и възможността да заемат място в управителните съвети, но те не са там. И това е много глупаво, защото просто се хаби талантът присъствието на жените в тези предприятия ще бъде економически ефективно за самите предприятия. Колкото повече са жените в управителните съвети, толкова по-добри са резултатите на фирмите и предприятията. Изследванията го доказват. Въпреки всичко, някои държави членки се противопоставят на това представателство. Тази, тази политика според мен е много странна. Затова с удоволствие отбелязваме желанието на Испания да оттегли своята резерва. Важно е всичките, всички други страни да реагират на това предложение и да направят всичко възможно жените да имат повече места в управителните съвети за бъдещето на Европа. Господин Ховк този въпрос, въпроса за равноправието между мъже и жени, ни кара да си зададем други въпроси. Въпроси на баланса между съвета, председателството, е, съвета, комисията и парламента. Две жени само са били председателки на парламента, нито една председателка на комисията. Същото въжи и за съвета защо организациите за защита на жените не се занимават с този въпрос? Защо председателите на институт институциите не се усетат и не действат. Защо е необходимо да създаваме директива, когато по принцип има равноправие между мъжете, когато в законодателството е записано равноправие между жените в економическата, социалната сфера. Това е и член от Полската конституция. В крайна сметка всички са отговорни, всеки има право на е, уважение, достой, достоен живот. Това трябва да бъде важното. Това е наистина важно за бъдещето. Госпожа Берче, благодаря. Благодаря, госпожо, председател, госпожо комисар, за вашата смелост и вашата подгреб. Е, някой казва, че жените не могат да заемат е, ръководни постове, защото не умеят. В момента те са 22%, т.е. бяха 22% през 2015 година. Но ако нещата напредваха достатъчно бързо, нямаше да има необходимост да създавам инициатива Women's and Boards. Има, има кристален таван, има пред, пречки, има препятствия, но ние трябва да направим всичко, за да може този таван да бъде разчупен. Равноправието в управителните съвети и ще, ще бъде добро за всички. Там, където жените са достатъчно или повече, има много по-добри резултатности. Така че, надявам се, е, че е, румънското председателство ще направи всичко възможно, за да може тази инициатива да бъде да завърши. Благодаря, благодаря на колегите от двете групи, които внесаха устния въпрос. Благодаря и за доклада за джендър мейнстриминг. Нека да сме наясно с факта, че ние работим срещу симптом, а именно култура на дискриминация и работим по мерки, така че данните, които ни представиха, говорят за запазваща се дискриминация. Парламента трябва да даде отговор не само а, за симптома, но и за всички форми на дискриминация. Трябва да се борим срещу всички форми на дискриминация, род, раса и други. Парламента може да даде своя принос. Благодаря на колегите за положените усилия и имаме много работа в нашия мандат, за да и нашия мандат трябва да постигне по-добри резултати. Колегата Юто, благодаря. В миналото, през ноември 2012 година, парламента гласува а, пред предложението за жени в управителни съвети. Тя беше блокирана. Целта беше да се осигури повече равенство между мъжете и жените в управителните съвети на фирми, котирани на борсата. Наясно сме с това, че има реално а, равенство, когато а, има сравнение и доказване на качеството, а не когато има а, квоти. Жените има. жени, броя на жените вишисти е по-голям, отколкото на мъжете. Данните в предложението на комисията са тревожни. Само 7% от ръководните длъжности са заети от жени. Какви мерки предпо... предлага комисията? И може би трябва да бъдем говорители на онези жени, които са недостатъчно представени. Колегата Кели. Минута и половина. Всеизвестно е, че мъжете са непропорционално високо представени на, в управителните съвети на дружествата листвани на, на фондовата борса през 2017 година. Статистическите данни показват много голяма разлика. През 2015 година е имало повече изпълнителни директори на дружества, които са се наричали Джон, отколкото е имало жени. Това всъщност забави развитието и на дружеството, и на цялата економика. Що се отнася до човешките ресурси, много често мъже са на по-високопоставени позиции и са отговорни за вземането решения. Ако нези, които управляват дружеството, са основно мъже, как може да се очаква в дружеството да са представени всички е, гледни точки и да се вземат те предвид? И освен това, съвсем естествено, се назначават други мъже, защото те са с подобен профил. Това е естествена тенденция от човешкото същество. А, да се назначава някой подобен на нас, това влушава економическото разнообразие. Затова е, е логично да се предприемат мерки да има повече жени в управителните съвети. Господин Кофрати, една минута. Нали, Благодаря. По време на разискванията напомняме, че равенството между половете е основополагаща ценност на Европейския съюз. Но поведението и делата са различни. Онова, което прави съветът е срамно. Представена е директива, гласувана с огромно мнозинство преди повече от 7 години, но това нищо не последва и целите заложени в директивата не са кой знае колко а, странни. 40% представителство на жените а, не е толкова а, сериозен проблем. Запазва се и разликата в заплащането. Това, което сега е предложено е е, стъпка в правилната посока. Надявам се, че съветът ще има желание да върви в правилната посока, а именно да е, даде ход е, на директивата, която гласувахме. Благодаря, госпожа Кунева. Благодаря. стъкленият таван, на който, на който жените се натикват, обърква живота им. Има жени с опит, с образование, които са които не биват допускани до ръководни постове, наказват ги, ако имат семейство, подложени са на различен турмоз. Тази проекторезолюция е още една възможност да се коригират неравенствата. Защо не се приема? Имам. Това е моят въпрос към съвета. Какво ще предприемете, за да се премахне явлението стъклен таван във фирмите? Как точно ще насърчавате? равенството между половете. Господин Мартен е следващият, но не го виждам и сега преминаваме към спонтанните изказвания. Не повече от една минута Катерина Киничи. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. През 2017 година се казва, че жените са само една четвърт от ръководство на предприятия, котирани на борсата и, и днес има разлика между държавите членки. Резултатът е неравенство. Не се, из... не се използват потенциала на жените. Е, пред... е предразсъдък, който пречи на пазара на труда, да се осъществи по-добро равенство на половете, е ясно, че могат да бъдат предприяти мерки чрез законодателни актове, включващи квоти. В моята страна се въведе специ... специален закон и за няколко години се достигнаха 33%. Това имаше положителен резултат за всички аспекти от ръководство на предприятието. Призовавам съвета да премине максимално бързо към приема на директивата. Госпожа Грапини. Благодаря много, господин председател. Госпожо комисар, тази тема вече 7 години се обсъжда в големи подробности. Аз лично искам да се обърна към мъжете, които говореха за против равнопоставеността, комплексирани мъже, жените всъщност са програмирани е, да се справят по-добре, защото работят и е, на работа и от дома и се справят отлично, така че мисля, че могат да се справят отлично и в управителните съвети. Така че Нека да ви обясня, жените могат да правят повече от едно нещо в един и същи момент, така че няма никакви основания, госпо... Е, гос госпожо комисар и госпожо представител на председателството на съвета, да не гласуваме срещу малцинството в съвета, което блокира мерките. Директивата за, равнопостав... за равновесието между личния и професионален живот – също е основана на добри проучвания, просто трябва да се приложи на практиката, тъй като обществото само може да спечели. Благодаря. Президенте, и υποεκπροσώπηση των γυναικών και στην κοινωνία και στις... Благодаря много, господин председател, казва господин Мариес. Слабото представяне на жените в обществото и в економиката е, трябва да се промени. Жените трябва да са по-добре представени в управителните съвети, но социално-инженерните мерки, които се, с които се експериментира на ниво Европейския съюз, няма да го постигнат. Не можем да принуждаваме бизнеса да предприема такива мерки. И тъй като господин Юнкер също е тук и ме слуша, 140 е, милиарда европейски бюджет, 70 милиарда е бюджета на Европейската инвестиционна банка. Господин Драги също отпусна огромни суми за количествени облегчения. Но трябва просто да се действа под, именно чрез тези мерки. Да не се купуват облигации на дружества, имащи нужда от спасяване, е, ако не са представени достатъчно жени в техните правителни съвети. Ако не могат дружествата да получат европейска подкрепа, да не по... Е, да... Това ще е отлична мярка. Черно, прего, Пина. Колегата Кишер. По време на разискванията очевидно има съвпадение на възгледите. Това не е толкова странно. Това е много малка стъпка в правилната посока. Не се налага а, участието на жените. Просто се отчита факта, че не може в управителните съвети да влизат само 50% от населението. Затова жените трябва да бъдат представени. Къде е проблемът? Проблемът, както обикновено е в съвета, казвам го с голяма тревога, защото от една страна парламентът би искал да направи така, че европейските институции да предприема стъпки напред. От друга страна, съветът, господин председател, блокира пътя напред. Вярно е, че равенството е, е основополагащ принцип и за това има нужда от е, конкретни мерки. Госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Радвам се, че директивата напредва и че провеждаме дебат на тази тема. Все повече и повече мъжете вземат думата и те също искат по-голямо равноправие и призовават към по-голямо присъствие на жените в в управителните съвети. В Германия тяхният брой е доста по-голям, отколкото в други страни. Е, в е, момента обсъждаме един закон е, в този смисъл, но все пак срамно е, че днес в 21 век все още трябва да говориме за подобно нещо. Радвам се, че госпожа Регнер спомена думата ДНК на Европейският съюз. Надявам се, че най-после вече нещата ще бъдат променени. Госпожа Уарт. Поразително е как една инициатива за равнопоставеност между половете на, в управителните съвети се блокира в съвета повече от 5 години. Това показва колко консервативно настроени са правителствата на държавите членки. Е, доста е обезпокояващо това, че толкова се спори за подобна инициатива. Да се иска равнопоставеност на ниво управление на големите дружества е необходимо именно защото жените са толкова по-слабо представени и толкова непривилегировани. Не случайно е, че маргинализираните жени пък изобщо не се чуват да, да споменем позицията на жените, които са роми или чернокожи или принадлежат на други малцинства. Те стават съвсем невидими. Крайно време е да се сложи край на това срамно положение и да се предприемат всички мерки за постигане на консенсус с жените в управителните съвети. Благодаря, госпожа Миранда. Една минута. Благодаря, господин председател. Равнопоставеността между половете в съвета е, изглежда, съчита за второстепенен въпрос. Това показва е, как действа съвета. 22% от е, жените в, управител... са жените в управителните съвети в Испания, в Швеция 36%, това е далеч от идеалните нива за Европа. Последния мандат аз бях член на Комисията по равнопоставеност между половете и обсъждахме тази тема и ето на 7 години по-късно отново говорим за същото нещо. Явно целите не са постигнати. Госпожа Жоана. Dear Commissioner, dear Minister. Господин председател, госпожо, аз като румънска депутатка Смятам, че тази тема е една от, един от приоритетите на румънското председателство. В някои държави членки нещата се промениха не отдавна. Е, благодаря на съвета, че отново обсъжда това досие. Сложно е, е сложно е този, решаването на този проблем предвид е, корпоративната култура. Има стъклен таван, който спира жените да участват в управлението на предприятията, но същевременно ги предпятства и да напредват в кариерата си като цяло. Но жените в нарководни постове, в предприятия допринасят за тези предприятия и културата, корпоративната култура се променя. Така че аз подкрепям решението на румънското председателство да продължи тези дебати. Сега в края на дебата давам думата на госпожа Юрба от името на комисията. Господин председател, дами и господа, благодаря ви за вашата твърдост и за това, че изразихте подкрепата, която пролича в дебата на тази тема. Радвам се, че и медиите се интересуват от проблема. В заключение бих искала да кажа няколко дума. Знаете, че комисията иска да и продължава да работи по този документ. Знаете, че не, не, не, не чакахме дори да се деблокира нещата в съвета. да работиме по тази тема, равноправието и то не само в предприятията. Искам само да спомена няколко цифри. 50% са жените в европейското общество, 62% от тях са с висше образование, от хората с висше образование са жени. Така че мисля, че би, тря, би трябвало да има съответствие между а, тази бройка и представ, представените жени на ръководни постове, но само 22% от тях са в управителните съвети и само 6% на висши ръководни дейности. 20% са е, жените в националните прави... Е, парламенти. В някои правителства на държави членки има по една или две жени, а има и едно правителство, в което жените не са представени. В комисията е, ние сме постигнали около 40%. Тоест, прилагаме процедури, които дават възможност за равноправно съревнование за, за заемане на по-високи позиции. Аз като жена в комисията е, се чувствам е, жена, мога да ви уверя това и не смятам, че трябва да се права на мъж, за да допринасям за, в процеса на вземане на решение. Жан-Клод Юнкер е тук. Той самият в самото начало постави е, е, постулата най-малко 9 жени в комисията. Та, когато а, сравняваме тези цифри, виждаме, че има нещо нездравословно в европейското а, общество. Така че трябва да работиме, за да променим нещата. Така че няма да чакаме деблокирането на а, директивата. А, бих искал е, госпожа Пака да, да прочете най-последната версия на директивата. Там не се, е, там не се говори за жените като жени, а жените, е, които имат еднакви компетентности като мъжете и които трябва да имат същите шансове. Така че ако направим крачка напред в приемането на законодателство, с законодателството. Това ще помогне на държавите членки, но държавите членки могат и сами да направят крачка напред. Междувременно комисията не си губи времето, работиме по е, ненормативни документи и други инициативи, работиме с институции и, и фирми като Siemens, IBM, Sodexo, многонационални фирми, които подкрепят инициативата за присъствие на повече жени. Въпреки, че няма законодателство в тази област. Т.е. те имат собствена корпоративна култура, която разпространяват и рекламират в света. Така че Междувременно работиме опорито, имаме план Б, но още веднъж ще повторя, че се надяваме, че директивата ще бъде приета скоро и се надяваме, че румънското председателство ще направи всичко възможно за това. Благодаря, госпожо Юрова. Госпожо Чот, от името на съвета, госпожи и господа депутати, дами и господа, благодаря за тези разисквания. Както казах в началото, ангажираността съм съвета към равенството на половете е реална. Румънското председателство организира двустранни разговори с блокиращото малцинство, за да се намери решени. Също така сме насрочили срещи на ниво работни групи по това досие. Не бива да забравяме обаче, че председателството е в ръцете на държавите членки по обикновената законодателна процедура, за да се постигне споразумение, е необходимо мнозинство от две трети. Заедно с съвместната дейност с парламента за европейско законодателство подготвяме поредица от заключение за различията в заплащането Целта с цел подобряване на съчета баланса между личния и професионалния живот. Позволете ми също така да използвам тази възможност да ви информирам, че румънското председателство ще бъде домакин на групата на високо равнище по джендър мейнстриминг в Букуреща. Също така през април ще се проведе среща в Букурещ. Благодаря за тази възможност да обсъдим тези важни теми днес. Като работим заедно, съветът и парламента, можем да сложим край на дискриминацията и несправедливостта и да направим равното отношение реалност за всички мъже и жени в настоящите неспокойни времена. Ние сме изправени пред много предизвикателства, но бъдещето е на равенството. Благодаря, госпожо Чет. Сега приключи общото разискване. Следващата точка в дневния ред е дискусия с финландския министър-председател относно бъдещето на Европа. Пауза от една минута. Най-напред искам да благодаря на финландския министър председател за присъствието. За нас е много важно чуем различните позиции на държавите членки за бъдещето на Европейския съюз, за Европейския парламент. Има 3-4 ключови въпроса. Искаме повече правомощия за Европейския парламент. Искаме повече, а не по-малко Европа. Искаме да искаме по-силна, а не разпадаща се Европа. За бюджета ние сме от едно, преминаване от 1,1 до 1,3% от БВП. Миграцията е също важен процент Европейския парламент прие реформата на Дъблинския регламент. Бихме искали Европейския съвет да вземе решение по този въпрос. Вчера и днес в центъра на дебата са два ключови въпроса Брексит и Венесуела и бихме искали да чуем вашите идеи за бъдещето на Европейския съюз. Познаваме позицията на, Европейския, на Европейската комисия, Европейския парламент също има позиция, държавите членки също имат своите а, позиции. Сега искаме да чуем позицията на Финландия. Господин министър-председател, имате думата. Ви ви Catch the Eye. Искам да ви напомня, че можете да се запишете а, за спонтанните изисквания. След изказването на министър-председателя ще, вече няма да се приемат заявки. Господин председател, господин председател на Европейската комисия, дами и господа, членове на Европейския парламент, Горещи поздрави от студена Финландия. Миналата седмица бях в северната част на Финландия на минус 30 градуса, над един метър сняг. So this is a real wind. It's a pleasure to be here today. The European Parliament. За мен е чест да съм тук. Днес Европейският парламент свърши отлична работа през е, последните години, е, когато се сблъскахме с доста предизвикателства и е много важно да говорим за бъдещето на Европа. Важно е по две причини. Първо, трябва да се борим за постигане на визията на е, декларацията от Рим и за това трябва да постигнем достатъчно добро обединение. и на второ място трябва да обсъждаме е, приоритетите си е, за действията и бюджета на Европейския съюз. Европейското семейство ми стана познато, когато бях предприемач и работих с е, компании посредствени ми в Европа. Работих с френски дружества, срещнах се с управителни директори на една голяма френска фирма и тогава бях в самолета и се подготвих за тази среща. Жена ми беше купила една книга, в която се казваше когато разговаряте с французи, никога не питайте за личния им живот. Когато, бях, когато пристигнах на вечерята, управителният директор беше там с жена си и дъщеря си. Първия въпрос, който ми зададе, беше кажете ми за вашето семейство. Така че, изглежда, ние в Европа имаме доста повече общи характеристики, отколкото си мислим. През 20-те години ръководителят на Центристската партия в Финландия каза, че за да има мир в Европа, континентът трябва да се придвижва към постепенно развитие на нещо като Съединени щати на Европа. Този политик е пионер в Финландия в много области, включително и в тази. Е, международното сътрудничество и мирът и економическото развитие са били винаги основна е, е, пътеводна светлина за Фил. В последните години обаче виждаме, че, че нещата се развиват обезпокояващо популизъм, и национализъм се развихрят в Европа и никой не е готов да поема отговорността за случващото се. Виждаме какво стана с Великобритания. Именно поради този тип събития. Има проблеми с върховенството на закона, с свободата на медиите, има връщане назад по правата на жените. Това са все неща, които не си и представихме, че могат да се случват в Европа в 21 век. Как би могъл Европейския съюз да развие общите си да насърчи предаването на своите ценности на други страни, при положение, че има проблеми дори на вътрешно равнище. Основни ценности, като върховенството на закона, винаги са били градивна част на е, Европейската зона за свобода, сигурност и справедливост. И това трябва да са ценности, по които държавите членки се обединяват безрезервно. Това трябва да са цели, които трябва да помагат за продоляване на вътрешните разделени. И не може да има каквито и да било компромиси за върховенството на закона. Финландия приветства предложението на Европейската комисия за мерки в областта на върховенството на закона, които да се включат в многогодишната финансова рамка. Смятам, че е добре да има добре балансиран механизъм за постигането на тази цел. Господин председател, дами и господа членове на Европейския парламент, основният елемент в позицията на Финландия като участник в Европейския съюз и в Паричния съюз е, е да се спазват договорените правила и е да има ефективно прилагане на мерките. Силно подкрепяме един Европейски съюз, който постига а, своите цели чрез конкретни действия. През 2015 година дефицита в Финландия беше близо 3,5% спрямо БВП и се наложи да направим спестявания и спестихме 2% чрез доста болезнени реформи, включително и на а, социални грижи и пенсии, въд... беше, бяха предприяти мерки за вътрешна девалвация, за насърчаване на економическото развитие и развитието на заплатите. И с 24 часа се увеличи годишното работно време и се намалиха изискванията за социални за осигуровки за работещите. Както може да си представите, този тип мерки не бяха особено популярни, но ето, три години по-късно публич... дефицита е покрит и и заетостта е най-висока от 30 години насам. Разрешаване на подобни проблеми чрез постоянни фискални трансфери за нас е неприемливо. Най-добрата застраховка срещу економически промени е балансиран бюджет и нисък дълг. Нееднократно последните години съм цитирал Жан-Клод Юнкер а, и по-конкретно неговото изказване а, «Знаем какво да правим, само дето не знаем как отново да ни изберат след като го направим. А, ще видим как ще се развият нещата в Финландия. Там предстоят избори през април. Но това, което заявявам тук е, че въпреки а, а, това, че има някои рискове, държавите членки трябва отговорно да вземат и прилагат решения. Ефективното приложение на решенията е най-добрият начин да се реагира срещу сегашните и бъдещи предприятия. Трябва да се прилагат мерките в областта на единния пазар, на научно-развойната дейност, на нователството в областта на вътрешната сигурност и на външната политика за сигурност, политиката за миграция, политиката за климата. По-доброто приложение на мерките – във всички тези области е най-добрият ни начин да се борим срещу популизма и е, е най-добрият начин да увеличим доверието на европейските граждани в Европейския съюз. Дами и господа, Финландия ще поеме Европейското председателство, председателството на Европейския съвет през втората половина на тази година. Затова искам да чертая някои въпроси, с които ще се занимаваме по време на председателството си. Това са все теми, по които Европейския съюз трябва да работи по-ефективно и по-сговорчиво. Започвам от многогодишната финансова рамка, основен метод на приложение на бъдещата европейска политика. Според Финландия, е, цялостното ниво на многогодишната финансова рамка трябва да бъде възможно най-близо до настоящата е, пропорция спрямо е, БВП, защото така ще имаме най- възможно най-добри възможности да действаме по теми като миграция, сигурност, единния пазар, новаторство, цифровизация и климат. Също така е необходимо да се преразпределят средства в областта на развитието на селските райони. Общата селскостопанска политика помага да се предоставят на гражданите хранителни продукти, които са безопасни и които гражданите могат да си позволят. Предприемат се мерки за справяне с шоковете в селското стопанство и се създава по-добра възможност за е, балансирано развитие е, между различните държави членки, както и между регионите на едни и същи държави членки. Надявам се, че ще можем да намерим добър компромис между традиционните области на политика и онези области, които е, възникнаха във връзка с е, последните предизвикателства. И е, се надявам, че и съм уверен, че ще работим добре по време на финландското председателство. По миграцията трябва да се работи по, а, с един по събхатен подход. Трябва да работим по а, коренните причини на а, миграцията. А, необходимо е да има помощ за развитие, хуманитарна помощ, търговия, инвестиции за създаване на устойчиво развитие на заедост в страните на происход. Необходима е и по-ефективна политика за връщане. Вътрешният елемент на миграцията е в нашите ръце. Трябва да управляваме миграцията все повече чрез мерки за пряко презаселване от лагерите за беженци. Така ще има по-малко натиск върху външните граници на Европейския съюз и ще има по-малко каналджийство. Също време направлението на външните граници трябва да бъде засилено. Необходимо е да се напедне и по някои по-сложни политически въпроси, като механизма за солидарност по време на кризи. Важно е да се договорим по този въпрос предварително и незабавно, а не едва когато кризата удари, така както стана през 2015 година. На трето място сигурността е, и сътрудничеството в областта на сигурността. Е, то също е много важно. Финландия активно призовава от е, доста време за напредък в областта на сигурността и отбраната заедно с Франция. И вече приветстваме постигнатия напредък. Създаването на Европейски фонд за отбрана и ПЕСКО са мерки за, в правилната посока. От тук нататък трябва да действаме с конкретни мерки за приложение и за постигане на резултати. Европейският съюз засили и своята способност за справяне с хибридни заплахи. Европейският център за борба срещу хибридните заплахи в Хелзинки допринася за подготвеността на НАТО и страните на Европейския съюз срещу този тип заплахи. Искам да благодаря на 19-те участващи страни, от които 16 са държави членки на Европейския съюз за а, техния силен ангажимент. Привез, а, и, а, ще се радвам да приветствам и останалите държави членки в а, този център за борба срещу хибридните заплати. Е, на следващо място, единният пазар. Ние, са най ние сме най-добре функциониращият единен пазар в света. Иновациите а, е, са най-добри начин за създаване на повече работни места. Трябва да се развива специализацията в е, областта на услугите и цифровите продукти и подобряването на положението е в, наши, в нашите ръце. Затова е добре да се приемат 35-те предложения, които все, по които все още тъкат преговори. От тук нататък надявам се, че бъдещата Европейска комисия ще възприеме един по-холистичен подход, вземайки предвид и единия пазар, и е, цифровизацията, индустриалната политика и външната конкурентна способност и е, тесните връзки между тях. Трябва да е, работим по темите е, данни, мобилност и изкуствен интелект. Важно е също така да подобрим конкурентоспособността чрез прилагане на принципите на Европейския социален стълб. Важно е да насърчаваме равнопоставеността на работното място и да се подобри нивото на образованост на гражданите. Търговската политика също е жизненно важна за постигане на, на добра конкурентоспособност на Европейския съюз и за създаване на нови работни места. Що се отнася до споразуменията за свободна търговия, съм доволен от последните постижения с Япония, Виетнам, Сингапур, Мексико и Канада. Както и от напредъка по преговорите, които текат в момента. Същевременно трябва да се има предвид, че е много вредно, когато големи економически сили водят търговски войни. И затова трябва да се борим срещу подобни войни, защото особено за по-малките страни последиците могат да бъдат много тежки. Трябва да спазваме общите правила за търговията. И накрая Европейския съюз трябва да поеме водещата роля за мерките срещу промените в климата. Доклада на Международния панел за промените в климата за преден път ни показа колко страшна е заплахата от промените в климата спрям към, за живота на Земята. Това е заплаха, пред която не можем да си затворим очите. Има много възможности да действаме. Аз съм инженер и винаги търся решения от технологична гледна точка. Сигурен съм, че светът ще се придвижи към по-низко въглеродно развитие и ние можем да разработим нови технологии и амбициозна политика за климата, в които да сме водещи и това ще помогне и на създаването на работни места тук в Европа. Необходими са ни мерки на три фронта – емисии на въглероден двуокис, поглъщане на въглероден двуокис и нови технологии. Миналата седмица Финландия бе домакин на скандинавската среща за климата в Хелсики. Скандинавските държави обещаха до 2020 година да увеличат амбициите си по отношение на климата и да се действа с цел намаляване на промените в климата до, е, до увеличение на средните температури от е, градус и половина максимум. Европейския съюз трябва да постигне въглеродна неутралност до 2050 година. Това означава да се засилят ангажиментите за емисиите за 2030 година до поне 55% от нивата на 90-та година. Е, схемата за търговия с емисии е най- целесообразната система за справяне с емисиите на парникови газове. Финландия има за цел да се възобнови действието на тази система, така че цените на емисиите да са такива, че да насочват операторите към по-бързо и ефективно намаляване на емисиите. Предлагаме да се включат нови отрасли, включително затоплянето и охлаждането на сградите. Освен това, трябва по-бързо да преминем към економика в кръг и към екоекономика. Плана за действие за екоекономиката трябва да се приложи без забавяния. Е, една малка подробност. Моето правителство заяви да не раздава подаръци за, а, а, от, като европейско председателство, а съответните средства да бъдат насочени към компенсиране на емисиите за пътуване с самолети за целите на работата на председателството. На второ място трябва да увеличим възможностите за поглъщане на въглероден двуокис. 4 милиарда хектара гори, 5 милиарда хектара обработваема земя има в Европа и ако се променят само някои е, е, практики в селското стопанство, може да се увеличи значително поглъщането на въглероден двокис в е, тези хектари. Такива тестове вече се провеждат в, в Финландия. Е, има възможност за поглъщане и в е, океаните. Е, трябва да се насаж... повече гори в Африка. 2 милиона хектара гори се губят всяка година това е, е, се равнява на, на цялата територия на Словения. Световният доклад за горите показва, че е, действията за борба срещу промените в климата трябва да са по по-силно насочени към е, горите. Трябва да е, увеличим европейските средства за увеличаване на възможностите за поглъщане на въглероден двуокис по света. А, включително и а, за лесовътство в Африка, нещо, което ще помогне и за економическото развитие в Африка. А, и а, също така, трябва да бъдат предприяти други мерки. Има възможност да олавяме въглероден двуокис, да го прехвърляме в други форми, но независимо от това са необходими допълнителни иновации, за да се използва огромния потенциал на науката и технологиите в тази област. Трябва да работим новаторски, да създаваме и нови новаторски стимули и методи, основани на функционирането на пазара – именно за да се увеличат мерките за поглъщане на въглероден двуокис. Затова настоявам да действаме по-активно и по-бързо. Да се намалят емисиите, да се, увеличат, да се увеличи поглъщането и да се адаптират новите технологии за улавяне на въглероден двуокис от въздуха или директно от източниците на емисии. И така, уважаеми Приятели европейци, след изборите за Европейски парламент, Европейския съвет ще трябва да се договори по една амбициозна и ам, съобхватна програма. И освен промените в климата, трябва да се съсредоточим и върху економическото развитие и сигурността а, и трябва да а, не пропускаме от погледа си и основните въпроси, свързани с върховенството на закона. Всичко това е постижимо с един по-обединен Европейски съюз, способен на конкретни действия, на, на добро приложение и на отговорни мерки. Отговорност означава отговорност за нас самите, отговорност за близките ни, за тези около нас, за економиката и за планетата. Нека да не забравяме, че нашата цел и причината да сме тук е да се борим за едно по-добро бъдеще за е, следващите поколения. За нас и за общото ни бъдеще трябва да работим ефективно и обединено в контекста на Европейския съюз. Огромно е значението на действията. Именно за това толкова пъти говорих за приложение в своето изказване демократичните сили в Европа ще си спечелят отново доверието на хората, само ако предприемат действителни е, мерки, ако вземат решение, ги прилагат и е, у дома, и в Брюксел. Благодаря. Thank you very much, благодаря, господин министър-председател Сипила за речта ви пред Европейския парламент. Следващият е господин Юнкер. Господин председател, господин министър председател дами и господа депутати, Юрки и аз сме много щастливи, че можем да разговаряме тук с нашия приятел Юри Сипила. 95-та година Финландия стана член на Европейския съюз в деня, в който аз станах министър-председател. Понякога има щастливи стъпадения и Европа функционира. Винаги, още от първия ден на присъединяването си, Финландия се държа като страна основателка на Европейския съюз, като че ли Финландия винаги е била членка на Европейския съюз. Много държави членки би трябвало да се получат от примера на Финландия и да действат по същия начин. Откакто Финландия е член на Европейския съюз, тя винаги е била много отворена и е, Финландия и нейни и различните правителства на Финландия имат капацитет да изслушват, но те и чуват, те и се получават от другите. Аз започнах да работя с Паво Липен, Нирки и сега с теб. Е, до вечера ще се срещна и с Паво с трима, ще се срещна не с трима министри и председатели на, министър-председатели на Финландия. А, за трети път Финландия ще председателства и Европейския съюз, но това председателство ще бъде по-особено, тъй като а, Финландия ще председателства Съюза след европейските избори, преди назначаването на председателя на комисията на Европейската централна банка. Тоест, това ще бъде едно председателство, което ще изисква много а, ловкост и много гъвкавост. Що се отнася до отношенията между Финландия и комисията, не, тези отношения и връзки не могат да бъдат по-добре. Работим в дух на пълност, доверие. когато създадахме механизма за сигурност и отбрана, мерките за борба с климата или когато трябваше да се развият механизмите за свързаност. Бих искал да се възползвам от да се възползваме от финландското председателство, да, за да развиеме дейностите в арктическия регион. А, тъй като затоплянето в арктическия регион е два пъти по-бързо, отколкото в останалия свят. А, така че Фин, Финландия същевременно и председателства а, Арктическият съвет. И аз съм мисля, че по време на, арктичес... на финландското председателство не би било зле да се а, свика заседание на Арктическият комитет. Тъй, тъй като положението в Арктика е важно и за цяла Европа. Финландското председателство ще има много работа. Вие имате желание и а, смятате да задълбочите економическият и паричен съвет, е, да завършите и цифровият пазар. По, време на финландското председателство ще ще трябва да се работи много и интензивно по МФР. Това ще бъде една от основните задачи на финландското председателство. Е, финландското председателство може да разчита на комисията, за да може през октомври многогодишната финансова рамка да бъде приета. Всичко трябва да бъде приключено до края на годината, за да не губиме време, за да можем да инициираме програмите и да осигурим тяхното финансиране още от началото на следващата година. Е, признателен съм предварително на финландското председателство за това, което ще направи. Надявам се, че предложенията на комисията ще намерят е, отклика, особено що се отнася за различните механизми за стабилизиране на економическото положение и за борба с финансово-економическите шокове. Економическите паричен съюз трябва да бъде устойчив спрямо световните кризи. Бих искал още от сега да благодаря на финландското правителство. Фенландското правителство винаги е подкрепило много активно инвестиционният план, който разработихме с Юрки. 8 милиарда бяха инвестирани в Финландия благодарение а, на а, приложението на този план. Надявам се, че други ще последват и този пример ще е заразен. Всичко най-добро и е, успех от юли нататък. Други парламентаристи искат ли да се запишат за процедурата спонтанни изказвания? Направете го бързо, защото след малко ще престана да приемам заявки и ще прекъсне процедурата по електронна регистрация. Сега, господин Вебер от името на НП, господин министър-председател, добре дошъл в Европейския парламент. Вие сте тук в решителен момент. Във вашата страна гражданите ще се произнесат през април, а гражданите на Европа през май. Вашата столица Хелзинки е, има особено значение за мен и моята партия. Аз бях издигнат за кандидат на Конгреса в Хелсинки. Е, ние искаме да представим на хората идеи, те да вземат решение. Този принцип на националната и европейската демокрация ще бъде в центъра на следващите месеци. Ще спомена някои елементи, които се съдържат в вашата реч. В НП ние подкрепяме казаното от вас за финансовата дисциплина – звучи ориентирано към бизнеса, звучи сухо, но устойчивостта е много важно. Това е в интерес на нашите деца. На европейско ниво Юрки работи с нас по този въпрос. Устойчивостта е бъдещето. Второ, в отговор на казаното от вас за многодишната финансова рамка, тук ще бъда е, леко критичен. Вие говорихте за МФР и казахте, че сумата трябва да се определи. Мисля, че това е погрешно. Е, правилно е да кажем какви са задачите, пред които сме изправени, но мнозина казват, нека да определим сумата, само че трябва да охраняваме границите а, и имаме и други задачи. И ако това са потребностите, държавите членки трябва да проявят справедливост. Така че трябва да започнем с потребностите. Третото, което искам да спомена в краткото си изказване днес – е, може би, най-трудното за нас. 35 000 деца ни казаха това през последните седмици и това е измененията в климата. Благодаря ви за направените коментари по тази тема. Само ще почертая темата подходът съответства на нашите принципи решението не е да забраняваме, не да казваме на гражданите, че вече не могат да ходят да прекарват отпуската си в Майорка, защото въглеродният отпечатък е твърде голям, а ние, им, каз... ние искаме те да пътуват в самолети, които да нямат толкова големи емисии. Не можем да казваме на развиващите се страни да не се развиват. Е, ние искаме те да се развиват по такъв начин, че да няма отражение върху климата. Новаторството е ключово за нас. Второ, е, за намаляването на емисиите на въглероден двуокис ние трябва да привлечем хората. В автомобилостроенето много хора са притеснени от събитията. Виждаме демонстрациите на жълтите жилетките. Много в тази зала могат да финансират по-високи енергийни цени, но извън залата има много хора, които не могат. Така че трябва да направим така, че хората да приемат промените. И а, тук а, трябва да изгражда, да създаваме победители, не го обещи. За климата ние направихме споразумението в Париж възможно. Ние сме амбициозни. Ние сме за това да се намаляват емисиите на глобално ниво и искаме да покажем на гражданите, че заедно можем да постигнем много. Следващият оратор е господин Кофорт от името на социалистите и демократите. Вашата страна, Финландия, е ръководител, в, е лидер в много области. Чиста енергия, социален прогрес. Transparency International класира Финландия на трето място а, по липса на корупция. Аз съм от Дания и съм малко разочарован, че а, ни задминахме. А, поздравления за този рекорд. Финландия показва, че малките страни могат а, да бъдат а, водещи. Но в а, вашата реч, освен изпълнението, не чух нищо за амбицията за, социална, за социални изменения. Как има нужда от промени по справедлив начин? Къде е амбицията ви за подобряване живота на гражданите? Това, което ни представихте, звучи като лозунгите на либералите, които доведаха до кризата. Ние, социалистите демократите, имаме амбициозни цели. Живеем в момент, в който водата и въздуха страдат от замърсяването. И наш дълг е да ги защитаваме, но нашите граждани, работещите не искат да са единствените, които да поемат разходите за по-устойчив преход. Многонационалните предприятия замърсяват планетата, реализират печалби, но не плащат цената. Трябва да променим пакта за стабилност и растеж, за да стане той пакт за устойчивост. Разработихме план за преминаване към по-устойчив начин на работа и живот за по-справедлив преход. Е, целите за развитие на ОНЕ са наш водещ репер. Призовавам днес Финландия да се присъедини към нас в тази битка. Ние в Европа не бива да ставаме жертва на разрушителни тенденции. Трябва да участваме в разработването на правилата, не само да се подчиняваме. Живеем в момент на неконтролируема глобализация. За да преодолеем това, трябва да се уредят проблемите с данъчното облагане, справедливо заплащане. Не казахте нищо за социалния стълб, за чието приемане положихме толкова усилия. Гражданите имат доверие в демократичното нашето управление. Готов ли сте обаче да се присъедините към нас в битката за справедливо данъчно облагане? А, огромна сума пари е загубена заради не необлагане 855 милиарда. Ние искаме минимална ставка, по-строги критерии за списък с данъчни убежища гражданите в Европа не разбират защо ние трябва да плащаме високи данъци, а Google и Facebook плащат по-малко от 1% от, в Европа. Ние трябва да защитим социалните държави, да се борим за свободна и лоялна конкуренция и да сложим край на, на неплащането на данъци от страна на националните предприятия. В Финландия започна приватизация на болници, но болниците можеха да бъдат подсилени. Време за радикална промяна, за да създадем една Европа за всички, която никой да не е забравен. Виждаме сили, които а, създават погнатини в обществата ни. Ние водим кампания за устойчиво развитие като социал-демократи и се надяваме, че либералите и други прогресивни сили ще се присъединят към нас. От името на европейските консерватори и реформатори Рохонен Лернер. Добре дошли дошъл в Европейският парламент, господин министър-председател. Нашата обща цел е да работиме за благосъстоянието на гражданите. Затова искам да там конкретни примери по конкретни теми. Имиграцията, сигурността на гражданите, борбата срещу данъчното избягване и съдбата на подаващите сигнали. През сесента на 2015 година, господин министър-председател, вие предложихте във вашата прекрасна къща с 9 спални да приберете мигранти и бежанци. Много се говори за това, а, включително в а, арабските страни тази новина беше разпространена и за това много мигранти се насочиха към Финландия. Вие, на, вие поканихте тези лица, а след това след това във вестниците се писа за прекрасната природа, за безплатните училища, за безплатните здравни, здравни услуги за красивите финландки, които са руси с сини очи и зъби като манист. Вие, вие отправихте покана на тези хора и сега всички сме жертва на това. Днес има нападения над жени, над деца. Хората се чувстват все по-малко сигурни в Финландия. Господин министър-председател, вашата покана, ръката, която вие подадахте, до, доведе до а, мигрирането на а, лица в Финландия, които нямат своето място там и които нямаше да дойдат без тази ваша инициатива. Нещата не могат да се решат тук, трябва да бъдат решени там, където се коренат проблемите. Европа не може да бъде социална служба за целия свят. В Финландия много се говори за предприятия, които имат старчески домове, които предоставят много услуги, но предприятия обаче, които не плащат данъци, които са инвестирали средства в остров Герз, Джерзи който е данъчно убежище. Това са неща, които трябва да бъдат обсъждани. Трябва да се, да се насъди една култура, която да, да позволи да се говори за всичко това, некачествените услуги и здравни услуги за възрастни хора, избягване на а, плащане на данъци. Това са неща, които трябва да бъдат ясни. Е, съдбата на подаващите сигналите трябва да бъдат е, е, защитени, трябва да се създадат системи и канали, за да могат подобни сигнали да бъдат подадени. Надявам се, че това ще стане в цяла Европа, включително и в Европа. Сега давам думата на председателя на АЛДЕ, господин Върховщ. Благодаря господин председател. Господин министър-председател, аз като министър-председател също имам спомени като господин Юнкер, че е, е, първата ми международна среща беше в Тампере и си спомням много добре, че в менюто имаше Северен Елен и освен това се изпомням, че взехме решение за обща политика за миграция и обежище на, в Европейския съюз. Честно казано, по втория въпрос все още няма достатъчно добри постижения. Радвам се, че във вашето изказване цитирахте Тери Алкио, Нилс ми помогна тук с един цитат, който е от Финландия, и той е казал – Хората, иде, идеята на хората за Лига на нациите трябва много бързо да бъде възприята от Европа и да се изградят Съединени щати на Европа. Това е изказване направено през 20-те години. Отличен а, проект, а, е, е, който трябва да се из, изгради. В своето изказване споменахте три основни елемента. Говорихте за еврозоната и нейното управление – Съгласен съм с вас, че не ни трябва реформа на еврозоната, за да заместим това, което трябва да направят държавите членки. Е, държавите членки трябва да се свършат работата. Обаче важното е, че имаме една обща валута и в световен план не е необходим съответния фискален капацитет. И са необходими активи, които да са безопасни за еврото и те да се използват в световен план, да са е, изразени в евро и така ще се е, получи по-голямо равновесие. И това не може да се направи само на ниво държави членки. Е, трябва да се действа заедно. Съгласна съм с казаното от вас. Противоречие между двете неща няма. На второ място, казахте, имаме най-добрия вътрешен пазар на света. Може ли да ви коригирам и да кажа, да добавя една дума? Бихме могли да имаме най-добрия единен пазар на света, но трябва да действаме за развитие на пазара на бъдещето, енергетика, капиталови пазари. Трябва да и цифрово развитие. Чрез сериозни мерки на европейско равнище трябва да видим развитието на тези три елемента на вътрешния пазар. И накрая, отбраната най-голямата финансова заплаха, е загуба в Европейския съюз в момента е факта, че не съществува Европейски съюз в областта на отбраната половината от средствата, които се посвещават в Съединените щати на отбрана, се харчат и тук в Европа, но с, по-малък, с, с по-малки резултати. Имаме три пъти по-висок бюджет от Русия, но с по-малки резултати. Мисля, че това е необходимо да се завърши. Госпожа Скелер от името на Зелените. Благодаря господин министър-председател за участието в този дебат. В момента по улиците на Брюксел има 35 000 деца. Те демонстрират и в Финландия. Те показват, че планетата и хората имат предимство пред печалбата. И така, господин министър-председател, слушайте се в тези млади хора и инвестирайте в бъдещето по-конкретно измененията, защитата на климата и съвместната работа по климатичните изменения всички държави членки носят отговорност. Радвам се, че сте ангажиран, че искате по-амбициозни цели. Чудесно споменахте важната роля на складирането на въглерод. Прекрасните е, филански гори са много важно наследство за вас и благодарение на горите си е, Финландия постигна много, но именно те са и важен е, фактор за климата. Те улавят 27 милиона тона еквивалент въглероден блок и затова ние трябва да ги опазваме и управляваме. Но за разлика от това, което казваме, правителството планира да, да извършва а, сеч, която не е устойчива и това ще застраши вашите цели за измененията в климата. Надявам се, че след вашето изказване правителството ви ще промени, ще размисли, за да се спасят горите. Ако искаме да постигнем целите за климата, им ще имаме нужда от повече гори, а не по-малко. И ако и преди да кажем на другите да опазват горици, нека да опазим своите. Радвам се, че имате амбициозни цели, ние сме на ваша страна. Надявам се, че можете да представите тези въпроси и на колегите ви министър-председатели в Европа. Това би било ефективно изпълнение. Младите, които споменах, са онези, които ще управляват нашите общества в недалечно бъдеще. Образованието е много важно, за да ги подготви за това. Финландия е прочута с образователна система, всички се учеха от нея. С, жалко, че сегашното правителство се отказва от това и съкрати бюджета за изследвания с повече от 1 милиард. Европейския съюз трябва да засилва социалното единство в Европа и да помага на всички, а не само не с добри връзки. Трябва да инвестираме в бъдещето много са задачите, които се възлагат на Европейския съюз, затова имаме нужда от повече ресурси. Няма да приемем съкретен бюджет по време на финанското председателство. Имаме нужда от достатъчно финанси, за да можем да изпълняваме своите задачи. Господин министър-председател, в речта си казахте, че върховенството на закона е много важна ценност. Споменахте опасността от популиста. Съгласна съм но вие имате опит в съвместна работа с десни популистки партии и сте напълно наясно с общите предизвикателства пред нашия континент. Националистските и популистски движения печелят подкрепа, като насаждат а, лъжи и страх. ние трябва да проявим истинска ангажираност към изграждане на по-добро бъдеще. Надявам се, че по време на вашето председателство ще се борите за обединена и по-справедлива Европа. Благодаря от името на групата на Обединената левица, господин Силикиотис. господин министър-председател. Добре дошъл от името на Обединената левица. Добре дошъл в Европейският парламент, където можем да обсъдим бъдещето на Европа. Но, а, вие обаче представихте една политика, която е тази, която до сега направи така че хората да са по-бедни, политика на повече военизиране, една политика, която е пропита от расизъм и ксенофобия. Трябва да има политика, която да заличи завинаги ксенофобията, дискриминацията и да помага на уязвимите. Миналата седмица тук в Брюксел десетки хиляди млади хора, студенти и трудещи се е, протестират срещу климатичните промени. Във Франция хората искат е, повече е, социално равенство. Финландия, която по принцип е страна пример, виждаме, че има скандали, скандали свързани с медицинското обслужване, с, с спадането на качеството на медицинските услуги, с това, че се дават неправилните лекарства на възрастни хора, само и само да има повече печалби за производителите. Европейския съюз губи своят социален облик и се превръща в дивия запад на социалнията дъмпинг. Политиките, които се практикуват тук, водат до повече неравенство, до до повече несправедливост и се налива вода в мелницата на крайната десница и на популистите. А вие на практика предлагате същите рецепти и за бъдеще. Скъпи приятели, Европа се нуждае от социална справедливост и солидарност, от по-добро преразпределение на благата а не всичко да бъде в ръцете на банките и на многонационалните предприятия. Необходимо е устойчив растеж за социални права и а, достоен живот за, за повече обществени услуги. Трябва да помагаме на тези, които имат нужда на уязвимите, а не само да а, говорим с лозунги не може да се, да се харчат много пари за, и все повече пари за въоръжаване, когато се съкръщават бюджени, бюджетите за здравеопазване и обучение. Как, как може да се дават пари за военизиране, когато се затварят болници и е, домове за възрастни в Финландия? А, колко, що се отнася до климатич, политиката в областта на климата. Истински решения са необходими. Е, трябва да се прекратат е, безчинствата на многонационалните предприятия. Трябва да, да се работи за постигане на целите, залегнали в Парижкото споразумение. Необходимо е една истинска миграционна политика за подпомагане на бежанците. Има необходимост от истинска политика за истинско убежище за всички, във всички държави членки. Необходима е една Европа на социална справедливост, една Европа на хората и на народите. Роза Дамато, господин министър-председател, бъдещето на Европейския съюз преминава през процес на радикални промени. Гражданите настояват това. Партиите, установ... системните партии е, губят навсякъде в Европа. Те ще загубят и следващите избори. Е, Италия също е част от е, процеса. На гражданите им е дошло до гуша от привилегиите, разхищенията и економиите. Те се обединиха е, и успяха да дойдат на властта. Управляваща класа е глуха за исканията на гражданите. В Италия в миналото економическите мерки бяха синоним на, социални, на социална катастрофа. Днес ние възстановяваме достоинството на хората. Целта ни е растеж и устойчивост. Искаме растеж, който е се основава на инвестиции. Създадахме доход за гражданство Всъщност това е економическа мярка, която е, има за цел да е, намали бедността. В е, Италия има повече 5 милиона бедни. Е, също така целта е да създадем заетост чрез обучение. приходите, с, при, по-високите преходи ще повишат и потреблението. Искаме единна и солидарна Европа. Господин министр-председател, Европа трябва да играе водеща роля в промените. А, пред лобистите обаче мнозина се угъват, а, като Макрон, глифозата в селското стопанство – Гражданите не са глупави. Няколко дни преди а, срещ, преди срещна върха през 2018 година на Байер и Монсанто беше даден подарък. И ако искаме промяна в Европа, нека да сложим край на лицемерието. Гражданите искат факти Европа трябва да говори с единен и силен глас. И имаме нужда място на Европейския съюз в съвета за сигурност, но Меркел и Макрон с, подписаха договор, и реш... според който решенията ще се взимат от тях и ще изключат 400 милиона души от процеса на взимато на решение. Но това, но, две, но това не означава, че, а, всички, че ще се примирим с това. Италия е третата страна в еврозоната. И тя може да бъде гарант на решенията и плурализма. Ние трябва да подчертаем значението на ос, която се противопоставя на властта и която да насърчава дебата в институциите. Ние противопоставям. Ние, нашият отговор е равенство в Брюксел. На институциите се разглеждат като отдалечени от гражданите и това е вярно. ние трябва да дадем повече правомощия за контрол, повече правомощия на единствената европейска институция, пряко избрана от гражданите, а именно Европейския парламент. Ако Европа иска да се промени, трябва да сложи край на политиката на строгите економии. Независимо от фалшивите самокритика на Юнкер за економиите, политиката не се промяна. Не се променя. Нека да се. Това, което се планира за лишаване от фондове страните, които не спазват диктата на Брюксел, ще е проява на лицемерие. Европа може да се промени ако е на страната на гражданите. E Европа, от името на Европа на нациите и свободата, Марио Бургецио. Благодаря. Добре дошъл, господин министър-председател, в този празен, в тази празна зала. Европейските Всъщност, аз се изказвам като представител на популистските партии. Онези, които настояват, нека да приемат при тях 25 000 мигранти в Европа. Все повече хора разбират, че тази хаотична имиграция води до несигурност, трудности при интеграцията, огромни разходи. Не е ли по-добре да се помисли, както каза някой разумно на среща на върха, че трябва да се предприеме план Маршал за Африка. Отговорът не е прием. Имам пре... Интеграцията е трудна. Трудно е. Трудно, ако не е невъзможно да интегрираме лица с представители на мисюлманската религия. Може би богати страни като Финландия могат да се присъединят към този план Маршал, но този но това не се чува от демагогска Европа, която не разбира, че са сериозните проблеми с миграцията. Имаме историческа отговорност да помогнем на тези хора. Не като в миналото, като финансирахме войни и спекулации. Може би, като се изграждат мрежи на малки и средни предприятия, които могат да решат проблема на иммиграцията при първоисточника. Вашия подход към миграцията е демагогски. Ако аз бях истински финландец, щях да променя пътя. Мисля, че трябва повече кораж, независимо от това, че има опасност да ме нарекат ксенофоб, расисти и по-нататък. Нашите а, мисионери донесоха а, култура а, в, в Африка. Те Делбоско е известен италянец. Той ходеше в Африка не за да краде, не за да насилва. Престъпления, вината за престъпленията на мигрантите в Европа е ваша. Вината не е на хората. Думата има независимия господин Фонтулис. Благодаря много, господин е, министр-председател. В Европа се сблъскаме с доста проблеми, но един от основните проблеми е да, снисходителното отношение на европейските институции. Те на практика се държат сякаш са единствените, които знаят истината, вземат решения, които не могат да бъдат е, върнати назад и хората остават с впечатлението, че от изборите няма каквато и да било полза. Имаме скорошен пример споразумението с съседните страни. Гърците са против, но правителството на Ципрас създаде ситуация, в която се сблъскаме с фета Компли. И е, всъщност те действат против е, гърците. А пък демокрацията е, трябва да е система, при която властта проистича от хората, скоро ще стане ясно, че гражданите ще променят своето поведение. Сега, за да отговори на поставените въпроси и направени коментари, думата има министър-председателя. Господин председател, благодаря много за изказванията. Ще отговоря набързо на вашите въпроси. Благодаря, Жан-Клод. Благодаря на всички за топлите думи. И аз много се радвам, че ще работиме с Да, наистина сме из... ще бъдем изправени пред много предизвикателства по време на председателството си. Ще се назначава нова комисия, междувременно ще има европейски избори, избори в моята страна, ще трябва да се работи по МЕФЕРЕ, така че наистина много са досиетата, по които ще трябва да работим. Жан-Клод беше абсолютно прав и за проблемите свързани с арктическия регион, промените климата предвиждаме свикване на подобна конференция, ако стане, ако стане, ако може обаче да го направим, ако има необходимите условия. Юрки е един прекрасен пример. Във вашия план е един прекрасен пример за начина по който могат да се създадат работни места. Господин Вебер Поздравявам ви за това, че, стан, че бъдах, бехте посочен за кандидата в Финландия. Аз съм абсолютно съгласен и споделям вашите економически виждания с много колеги. Обсъдихме въпросите свързани с МФР е, съм сигурен, че ще намериме компромиси и ще ги постигнем по време на нашето председателство. Че и... Аз подчертах, че новите технологии им разполагат с повече потенциал, отколкото предполагаме и възможностите за улавяне на въглеродния двуокис в морето, включително се запознахме и с нови технологии, разработени от финландски университети. Има и много повече възможности, също така свързани с слънчевата енергия а, прави сте и за сътрудничество и създаването на, доп, на допълнителни условия за Африка. Госп... Фин... Финландия е, може би, наистина най-щастливата страна в света, но но ние не умееме и да го показваме. Ние сме най-добри най-добрите в е, крива, скри, криене на нашите преимущества. Нашият социалният стълб, е, да, соци, социалното е, справедливост и равнопоставеност са наш приоритет а, и мисля, че а, начина по който се прилагат правата на жените в Финландия е отличен пример за това. Що се отнася до данъчното облагане, да, вие сте абсолютно прав, трябва да има. А, данъци трябва да се плащат там, където се осъществява печалбата. Това е основен принцип. Госпожа Лерен, ще ви отговоря на фински, ако ми позволите. може би не, е, не, е, не е нередно да обсъдим този въпрос тук. За, за какво, какво точно, каква беше причината? Аз познавах едно афри, африканско семейство, което беше подложено на а, натиска и на а, и беше, се сблъскваше с проблеми, защото беше помагала на, е, е на представители на западни страни и второ, те бяха християни в мюсюлманска страна, така че те бяха е, жертви на много големи преследвания и аз исках да ги покана в а, моя дом. Но имаше толкова много проблеми. Полицията а, в полицията бяха постъпили заплахи срещу моето семейство, така че аз трябваше е, да се откажа от тази си покана и моите приятели да се настанат на друго място. Така че сега ще, ще премина към казаното от госпожа Келер по повод промените в климите. Много съм работил по екологични проблеми и съм обещал, че поехо обещанието моето семейство да действа така, че да бъдем въглеродно неутрални до година. Т.е. купихме си е, е, електрически, електрическа кола и съдиме дървета. Но разбира се, много е лесно това да се постигне в рамките само на едно семейство. Необходими са а, съвместни действия. При всички случаи мислите, трябва да се намалят и да вземем мерки за това. А, и всичко. А, фин, управлението на горските ресурси в Финландия е много ефективно. Това е доказано и ще продължиме така. Също така радвам се, че съществуват технологии за улавяне на CO2 от въздуха и че този въглероден двуокис може да се използва за друго. Сега, колкото до, до популистите и популистските партии, моето послание е следното. Те трябва да поемат своята отговорност в рамките на правителства. Всички трябва да бъдем отговорни. И всички трябва да търсиме решение на проблемите на хората и да откликваме на техните загрижности. Споменахте също така господин Селир вие споменахте Ойти Ойела, който каза в финландския парламент, че най-добрият приятел на народа това е балансираният бюджет. Това трябва да бъде пример, от които всички да се получават. За това имаме толкова социални услуги и, социал... и така развита социална държава в Финландия, включително и безплатно образование за всички. Госпожо Дамато, безработицата. Мисля, че е изключително важно за балансиране на економиката да намалее тази безработица. Аз бих подкрепил всичките ви действия в тази посока. И така, мисля, че използвах времето, което ми дадохте. Благодаря председателю за отделеното ми време. И аз ви благодаря. Сега преминаваме към спонтанни изказвания.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 много мерки за околната среда, които трябва да се изпълнят. Вие представлявате като министр-председател страната с най-доброто образование в Европа, може би и в света. Разбира се, образованието е в компетентността на държавите членки, но ме интересува, ще предложите ли навсякъде да се приемат финландските мерки – така че младите хора да имат едно по-сигурно бъдеще. Социалният капитал е най-важен за нас. Сега виждаме, че има роботизация, изкуствен интелект. Не би ли трябвало образоването на младите хора и подготовката им за бъдещето да бъде и приоритет на финландското председателство? Благодаря. Кампула Натри. Уважаем господин председател, господин премьер, много се радвам, че бъдещото председателство поема такива задължения. Да, наистина има общи предизвикателства, е, но общото бъдеще пред нас е нещо ясно. Е, вижте какво се случва от другата страна на Ламанша в търсене на решения за Брексит. Господин премьер, вие също така говорихте за готовността sitten samoissa prosenttiluvuissakin liikumme. Ja nä- Говорихте за готовността на вашето правителство. Tätä edelläkulkijuutta. Näemme myös, että T&K-panostukset, oikeudenmukainen siirtymä, tuovat meille... И също така смятаме, че такъв преход би било нещо положително и трябва да се съгласим с такъв преход. Също така смятам, че председател Юрке е прав. Арктическите въпроси са много важни. Не може Финландия да ги загърбва. Важно е за Европа да се грижи за всички райони и на север, и на юг, и на изток, и на запад, включително и границите. Имаме средиземноморска делегация в този парламент. Може да подготвим и арктическа такава за следващия парламент. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви поставя въпрос за общата политика на отбрана на Европейския съюз. Знаете, че вчера ние отбелязахме една тъжна годишнина на острови, които принадлежаха на моята страна Гърция, но Турция успори това. Ние имаме турски патрули в региона, е, непрекъснато има напрежение с гръцкото въздушно пространство, като Гърция е заплашена от казус Бели. Освен това има 12 000 плавателни съда, които ни обикалят. Трябва ли Гърция да е изложена на заплахата на Ердоган и Турция? Каква е вашата позиция? Не трябва ли да има политика на Европейския съюз – така че в крайна сметка той да помогне на Гърция да защити своите граници от Турция. Трябва да се помисли за подкрепа от Европейския съюз за зачитане на границите на Гърция. Те са и европейски граници. Искаме ясната ви позиция пред Европейския парламент. Това трябва да е послание към турската заплаха и Ердоган. Äh, Благодаря, господин председател. Уважаеми господин премиер, много се радвам, че като инженер вие подчертахте колко е важно да си конкретен. И очаквате същото и от Европейския съюз в неговите действия. Економическата стабилност, целостта на Европейския съюз е заплашена от външни сили. Съответно, държавите членки са принудени да преосмислят необходимостта от сътрудничество. Аз мисля, че Европа може да стане по-конкурентоспособна в глобален план. Господин премьер, според вас, как може, например, да заложим повече на споделяне на усилията в областта на климата, в областта на миграцията и така нататък. Защото аз самата мисля, че това споделяне на усилията би имало голямо въздействие върху доверието на гражданите в ЕСА. Много е интересно да видим как ще реагират хората по време на предстоящите избори за Европейски парламент. И накрая, господин премьер, надявам се, че в следващото ви слово ще промените е, някои от изказванията, които направихте относно финландското лесовътство и неговата устойчивост? Ще дам думата на всички онези, които са поискали да се изкажат, но много ви моля да спазвате едноминутните е, изказвания, които са ви заделени. В противен случай ще трябва да ви прекъсвам, защото след това има гласуване. Господин Бюхнер. Благодаря. Господин премьер, вече повече от година вашето правителство, заедно с Франция и други държави членки, блокира напредъка по борбата срещу продажбата на оръжия на диктатури. Вашето правителство, заедно с други, приеха една позиция, която е против защитата правата на човека и регламента за двойната употреба. Ние в Европейския парламент 92% от гласовете бяхме против. Това даде на комисията ясен мандат да защити правата на човека. И вие ще бъдете председатели на съвета, но съвета до момента не прави нищо. Журналисти и защитници на правата на човека по цял свят биват хвърляни в затвора, убивани, използвайки европейски технологии и оръжия. Надявам се да поемате сериозно своята отговорност и да промените нещата. puhemies, hyvä pääministeri, kollegat. Господин председател, уважаеми господин министър-председател, много от европейците не се чувстват част от Европейския съюз и за това популистите много лесно могат да им повлияят. Европа трябва да стане по-човечна, ако искаме всеки да участва съгласно своите възможности и никой да не се чувства изолиран. Интересуваме по какъв начин Финландия смята да насърчи приобщаването, справедливостта, така че хората да почувстват, че Европа е тяхна, че те имат нещо общо с нея, че тя не е само за економиката и парите. Колегата Якон Сари. Благодаря, господин председател. Господин премьер, е, добре дошъл. Парламента често бива наричан съвестта на Европа. Защо? Защото много често ние се занимаваме с проблема на човешките права. Често те са нарушавани по света. Економическата част от вашето слово малко ме озадачи. Говорихте за бюджетна дисциплина. В същото време Финландия вече е част от една по-малка неолиберална група. Очудих се относно и онова, което казахте по темата миграция. Говорихте основно за това как да се връщат мигрантите, незаконно влезлите. Сега тона по тази тема малко се променя. приближава 20-та годишнина на общата политика в Европа в областта на миграцията и мисля, че трябва да говорим за повече неща от това как да връщаме мигрантите обратно в страните им. Благодаря ви за това, че говорихте за Арктическия съвет, защото в тази област сътрудничеството ЕСЕ Русия е ползотворно. Е, Благодаря, има две теми, които искам да предложа на финландския президент Първата е свързана с външната политика на Европейския съюз, свързана е с венецуелците, един изключителен народ, който страда последните седмици и не само последните. Мисля, че трябва да защитаваме демокрацията, мира и народите, трябва да могат да живеят свободно. Трябва да защитим правата, гражданските права на жените, на децата, на всички. Каква е вашата позиция, господин президент? Смятате ли, че трябва да признаем новия легитимен президент на Венецуела? Следващата тема е голяма и тя е свързана с нелоялната конкуренция, дъмпинга, е, особено в международната търговия. Имахме възможност да отбележим голям резултат. Нашата система има нужда обаче да бъде опазвана. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожа Золана. Майкро, плиз. Майкро. Микрофон, ако обичате. Домле prim-ministru, mă bucur că ne aflăm Уважаеми министр, господин министр-председател, много се радвам, че днес вие сте тук в качеството си на финландския министр-председател, а аз пък представлявам страната, която в момента председателства съвета на Европейския съюз. Казвам го, защото вие направихте политическо изявление, което доведе до скандал. Вие казахте, че сте готов да поемете председателството направо от България, като ни пропуснете – аз съм сигурен, че сте бил подведен от изявленията на президента на Румъния, но трябва да знаете, че единствено правителството на една страна може да председателства съвета. Следователно, вие трябва да се съобразявате с румънския министр-председател. Обедена съм, че сега, няколко месеца след тази неуместна декларация, вие сте променили мнението си особено като се има предвид, че Румъния успя да приключи работата по няколко важни досиета само малко време след поемане на председателството. Аз съм убедена, че вие ще продължите проектите, започнати от румънското председателство. Колегата Томашич. Председниче, почтаване господине Сипила. слажам се. Благодаря. Уважаеми господин премиер, аз съм съгласна с вас, че ЕС в своята външна политика трябва да се бори за конкретни ценности. И тези ценности трябва да отразяват и ценностите, които имаме в своите страни. Естествено, не може да защитаваме тези ценности произволно. Някои държави членки се борят за ценности, които са различни от тези на другите независимо дали Брюксел застава за тях или не. Не може да защитаваме само международни интереси или либерални ценности. Би трябвало да се обединим около конкретни ценности. Не може просто да се заставят на колене някои държави членки, които не са съгласни. Какво да кажем за многообразието, за нашето богатство? Ние сме разделени по много въпроси. Всъщност в Европа има едно естествено многообразие и трябва да работим, да намираме консенсус, вместо да предсакваме всички. Министери, Yleensä Благодаря. Добре дошъл, господин премьер. Обикновено казваме, че много лесно виждаш а, проблема при другите, а не виждаш този в собствения си дом. Говорите за балансиран бюджет. В същото време говорихте и за големите предизвикателства пред нас. Това като че ли не отговаря на ежедневието. Имаме нужда от балансиран компромис. Финландия сега ще изкове този компромис по време на своето председателство. Много ми се иска настоящото председателство, извинете, настоящия настоящото правителство да, заеме, да се вземе с този въпрос, дори, дори и да не бъде, а, да не изкара целия си мандат. Госпожа Хаут. Kiitos е, puhemies. Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл, господин премьер. Председателят Юнкер каза, че дори някои от първите членки на Европейският съюз има какво да научат от Финландия. Аз ще ви попитам каква е финландската позиция по данъчните решения. Какво се случва, когато определени държави членки не могат да възпрепятстват данъчни постановления в други държави? С други думи, как да спрем данъчното избягване? Знаем, че Финландия не подкрепи повече мерки в тази област, защото според нея това опира до суверенитета на държавата членка. Ще повдигна въпроса и за корпоративната отговорност. Би трябвало всички дружества да докладват как се отразява тяхната работа върху околната среда. Това ще бъде ли важно за финландското председателство? Благодаря, господин председател, уважаеми господин премьер. Много се радвам, че сте тук в Европейския парламент. Особено в годината, в която Финландия за трети път ще поеме председателството на съвета на ЕС. Радвам се, че говорихте за приоритетите на нашата страна. Искам да кажа, че малко се удивих и всъщност леко се разочаровах относно това колко малко говорихте за научна дейност, за образование. На какво се дължи в крайна сметка успеха на Финландия? Най-вече на много доброто образование, на експертния опит на нивото на инвестиции в образованието. Всъщност Финландия е една от най-много инвестиращите в образование и научна дейност. Как да помогнем на ЕСА, как да бъдем по-конкурентоспособни? Цифровата економика променя света, навсякъде има роботизация, автоматизация, всичко това променя трудовите пазари. Предстоят огромни промени в глобален мащаб. Борим се и с измененията в климата. За всички тези неща имаме нужда от страшно много експертен опит и образование. Надявам се, че в вашето послание в бъдеще ще залагате малко повече на тези теми. Европейския съюз иска да увеличи с 50% фондовете за научна дейност. Финландия увеличи сама своя бюджет за научна дейност. Искам да разбера, Финландия ще защитава ли увеличаването на бюджета за научна дейност в рамките на преговорите за МФР? Бланко Лопес. Много благодаря. Днес говорим за бъдещето на Европейския съюз. Аз мисля, че в това бъдеще има две революции, които ще се отбележат на живота ни. От една страна цифровата технология и от друга страна енергетиката. Европейският съюз трябва да се справи с тези предизвикателства. Енергийната революция ще се отрази на нашия начин на придвижване, на потребление. Същото се отнася и до борбата с измененията на климата, огромното предизвикателство пред човечеството. Много е важно Европа да стане лидер в енергийния преход, за да се намали емисията на въглероден диоксид. Също така ние не можем да свалим гарда, защото това са наистина много важни предизвикателства и трябва непрекъснато да мислим за отговорите. Госпожа Лукашевска. Пане Преводничонце, демокрация, правожонност... Благодаря, председателю. Демокрацията е основата, върху която почива Европейския съюз. Тя е основа, обаче, която постоянно бива уронвана. Европейският съюз почива и върху други основи, като например единния пазар, свободното движение на хора и услуги. Има хора обаче, които искат да ограничат тези свободи. Финландия се намира в крайен район за Европейския съюз и трябва да се пътува 5 дена, за да стигнеш до другия край на Съюза. Все пак Финландия е много активна по пакета за мобилност. Финските депутати гласуваха за това този пакет да не бъде част от актовете по делегация. Затова искам да ви попитам, не смятате ли, че подкрепяйки решението, което предлага съвета, вие всъщност ограничавате свободата на хората, техните економически свободи и други? Не мислите ли, че по този начин няма да премахнете економическите бариери, макар че твърдите, че трябва да бъдат премахвани? Има много МСП, които ще трябва да затворят врати. Финските потребители ще платят цената за ограничаването на услугите, които ще получават. Госпожа Грапини. domnule președinte, domnule prim-ministru. Sunt de acord cu multe lucruri. Благодаря, господин председател. Господин премьер, е, съгласна съм с много неща, които споменахте. Кохезията, единния пазар, върховенството на закона. Тук, е, господин премьер, е, искам да кажа няколко думи във връзка с вашата страна. Казахте, че не трябва да се прави компромис с върховенството на закона. Във вашата страна обаче някои закони не се прилагат. Има семейства, чието деца, 12 годишни, са отнемани е, според финландското законодателство тези деца могат е, да се явят в седа и да изберат с кой родител да живеят, само че там не ги слушат. Съдилищата не са готови да ги слушат. Аз съм писала писмо по този въпрос. Как може да пледирате за върховенство на закона, когато румънските граждани, европейски граждани нямат същите права в това отношение като финландските граждани? Дайте ми ясен отговор. Не ми се иска да залагаме на подобни условия в многодишната финансова рамка. Тук сменям темата, защото има разлики между държавите. Yes. Suomen pääministeri Juha Sipilän puhe... Господин председател, колегата Венка Пера. Речта, която чухме, беше много добра, много балансирана, господин министр-председател. Вие говорихте и за бъдещето, но тук знанията също са важни. 70% от Финландия е покрита от гори. Ние имаме познания в горското стопанство, знаем как то да се развива устойчиво. Това, разбира се, е важна тема и от гледна точка на заетостта и на климата. Би трябвало в Европейския парламент да се замислим обаче за Северния полюс. Аз самата живея там и мога да кажа, че там има огромен потенциал. Много ресурси, много натрупано ноу-хау, но на нас ни трябват, разбира се, ресурси и европейско участие. Благодаря. Колегата Полчак. Лопес Агилар. Колегата Лопес Агилар. Господин премьер, благодаря, че сте тук. Благодаря, че казахте, че след 25 години членство в ЕС финландците все още са щастливи, макар че населението им е 1% от населението на Съюза. Говорихте за историята. Искам да цитирам Пол Анрис Пак, белгийски премиер. Той казва, че в Европа няма големи и малки държави, всички са малки пред предизвикателствата, само че някои вече са го осъзнали, а други не. Говорите за едно предизвикателство сигурност и отбрана. Нещо много важно, тъй като Финландия в миналото била неутрална държава. Прикамвам ви да се справите с популизма. Някои искат да блокират дъблинския регламент, само че то е основополагащ за Европейския съюз. Има нужда от обща политика и солидарност, що се отнася до миграцията. Нито една държава няма право да обръща гръб на нуждаещите се, които чукат на европейските врати. Благодаря. Госпожа Ятен Мяки. Arvoisa puhemies, pääministeri Sipilä, huomaatte, että... Благодаря. Господин премьер, силно сте забелязали, че ви приветствахме с добре дошли в Европейския парламент. Толкова много въпроси ви задават фински депутати, че като че ли сте в финландския парламент. Мисля, че тук се държим по-добре, отколкото в финландците в нашия парламент. Тук много шум няма. Но искам да кажа нещо за изпълнението на решение, което вие коментирахте. Съгласна съм с вас един от проблемите е, че взимаме, проблемът е, че взимаме амбициозни решения, но след това държавите членки не изпълняват тези решения. Затова се питам дали държавите членки не трябва да променят начина си на поведение. Нека всички да работим и да си вършим работата, която ни се полага. Но добре подготвени ли са тези решения? тук в съвета, когато заседавате с другите премиери, защото е доста странно, че след тези срещи излизате с декларации за сътрудничество, че всичко е минало прекрасно, а когато отидем в държавите членки, нищо не се променя. Какво ще направите така, щото общите решения да бъдат изпълнявани? Благодаря. Моля, седнете и моля за тишина. Sit down, please. Моля, седнете. Now, the speech, the conclusion. Сега за заключителни думи давам думата на премиера на Финландия. Thank thank you, you Mr. President, and for the... Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите. Ние в Финландия сме свикнали с такива въпроси, защото всеки четвъртък в 4 часа в нашия парламент е времето за парламентарни въпроси. Всички министри трябва да присъстват. С други думи, свикнали сме. Аз съм си записал 30 въпроса. Невъзможно е да отговоря на всички, обаче ще се съсредоточа върху водещите – на първо място, образованието, равните възможности в образованието е нещо много важно за Финландия. Иначе частните училища трябва да бъдат отворени и за бедните, и за богатите. С други думи, всички деца в Финландия ходят в едни и същи училища. Имаме най-добрите учители в света – около 1 милион финландци през следващите 10 години трябва да се образоват. Това е задачата пред нас. Това е задачата и във всички държави и членки в Европейския съюз заради изкуствения интелект и промените на работното място. Борбата с измененията на климата – е също нещо, което засегнах в своята реч. Арктика е много важен за нас. Много се притесняваме и от черния въглерод. Би трябвало тук да водим преговори с Русия и САЩ, защото те като чили се отнасят неохотно към действията по измененията на климата – Трябва да развиваме научно-развойната дейност, отбраната, сътрудничеството в областта на отбраната. За нас това е било много важно от самото начало и приветствам напредъка. Имаше и въпрос за Турция. Турция е членка на НАТО. Отношенията с нея са сложни. Върховенството на закона в тази страна много ни притеснява. ще отговоря и на представителите на Румъния. Аз никога не съм се съмнявал, че Румъния ще се справи отлично с председателството на Европейския съюз и вече виждаме и доказателствата. Ние също така ще подкрепяме хуманитарната дейност – Финландия ще направи всичко, което може, заедно с Европейския съюз. Имаше и доста въпроси на финландски, за това и ще им отговоря на финландски. На първо място ще започна с устойчивото горско стопанство. В Финландия 70 до 80% от нашите гори се основават на този принцип. Ние не отглеждаме гори само за дървен материал. Освен това, по този начин знаем, че се улавя въглерод. Вие попитахте също така за многогодишната финансова рамка. Като председателство в бъдеще ще кажа, че със сигурност въз основа на проведените разговори с колеги очаквам да намерим компромис по традиционните европейски политики и новите предизвикателства. Разполагаме с готовност и гъвкавост. Със сигурност нашето председателство ще намери правилните решения когато настъпи моментът. За изпълнението говорих доста в уводната си реч. Принципно в Финландия, когато стигнем до съгласие, веднага пристъпваме към изпълнение на съгласуваното. За това има множество примери. Когато сме взели решението, го изпълняваме ефикасно. Мисля, че това е и основното послание на моята реч. Благодаря ви, господин председател, за мен. Присъствието тук беше удоволствие. Разискванията бяха много интересни. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Господин премьер, благодаря за отговора. Благодаря и за позицията ви за Венецуела. Сега преминаваме нататък. Ще минем към гласувания след секунди.